meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, бих предложил да продължим с нашето заседание и да открием семинара за производства по несъстоятелност в рамките на Европейското дружествено право. Много моля нашите гости да ни е, извинят. Започваме малко по-късно от предвиденото, но преди това трябваше да проведем заседание при закрити врата. Поздравявам много сърдечно госпожа е, Нора е, е, от е, Брюксел, господин Даниел Фриц от Херман е, адвокатска кантора Германия а също и госпожа Анна Мария Пукшто от Варшава, господин Купер от Солфа Купер Лондон и Робърт Ван Гален от Амстердам. В реда, в който поздравих нашите гости, ще помоля всеки един от тях да започне с, с своите уводни бележки, но тъй като господин Даниел Фриц ще трябва да ни напусне по-рано и ще лети при вечер, ще трябва ще помоля той да говори втори, така че към него ще включим веднага и въпроси, за да може да отговори на тях. И така, първо ще дам думата на госпожа Нора Волтърс, за да представи резултатите от изследването за хармонизация на законодателството на, относно производствата по несъстоятелност на европейско равнище. Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. The Parliament and of the panel. Um, I would like to <clears throat> Преди да въведа моя доклад, искам да направя една, един коментар. Ние бяхме помолени да, помолени да изготвим този доклад миналата година, нашата институция която е организация, в която участват много професионалисти, свързани с производството по несъстоятелност, счетоводители, адвокати, съди, университетски преподаватели. Всички сме членове на тази институция и идваме от различни страни. Когато изготвяхме доклада, имахме за цел да изготвим едно академично изследване. Тоест, не всичко в доклада трябва да се приема като изказване на нашата институция Инсо Европа. Просто нека да е и ясно, за да не каже някой по-късно, вие застанахте за тази или тази твърдение. Не, това е просто академичен труд на базата на нашия опит на различни професионалисти от различни страни. Когато изготвяхме доклада, Въпросът, който ни бе поставен, с който трябваше да се занимаем, бе на базата на регламента, който се занимава единствено с подсъдността и приложимото право. Въпросът беше дали ние като практикуващи в областта считаме, че има нужда от по-хармонизирано материално право. И на базата на въпросника, който изпратихме на различни е, професионалисти в страните членки, ние стигнахме до заключенията, които се съдържат в доклада. Междувременно знам, че всички са имали възможност да погледнат доклада. Той беше на интернет доста време. В момента през 2012 година се предвижда преглед на регламента и е, моят е, колега също ще даде пояснения. Има и друг, е, Робърт Ван Гален. Ще има работна група, която също планира да излезе с доклад. Всички знаем, че регламента не се занимава с хармонизация, само в е, точка 11 от преамбюла се споменава тази тема. И след известно време, след функционирането на този закон за 10 години, е, стана ясно, че е, той не функционира така както трябва. Видяха се така фактически проблеми. От друга страна, вече се дискутира много с Генерална дирекция вътрешен пазар, които обмислят преразглеждането на решения по отношение на банките и когато се говори за хармонизиране, става ясно, че трябва да се хармонизира и закона за производствата по несъстоятелност. В такъв смисъл трябва да се огледа и регламента, и съответните е, казуси, случаи, когато е, компаниите, примерно, имат седалища и ги преместват от една страна в друга и нямат достатъчно средства да се направи това. Трябва да има и някакви възможности за обещатявана. Ние е, работиме е, и за това как е, може да се направи това, дали в регламента за несъстоятелност или някакъв друг инструмент като директива. Като специалисти по несъстоятелност, ние считаме, че има ползи от хармонизацията. Защото сега, когато вече регламента действа, много често става ясно, че има главно производство и вторично производство. И има допълнителни административни усилия, допълнителни административни разходи, производствата се провеждат в различни страни. И е, целта на хармонизацията, ползата е, че в края на краищата, накрая аварите ще бъдат обезпечени за всички кредитори. Т.е. ще се намалят и разходите, а също ще има и елемент на предсказуемост за това какво ще се случи. Много по-ясно ще е за всички, които участват в това производство и които са засегнати от него. Може евентуално да се е, обезпечи допълнителен капитал за подобно преструктуриране – и други аспекти, като запазване на трудовите договори, например. Тоест, като практикуващи, ние определено смятаме, че има полза от хармонизирането на закона за несъстоятелност. А как да стане това? Е, така, виждам, че е, сте избрали четири теми от е, темите, които ние считаме, че са полезни за хармонизацията. И първата – тема ще бъде разгледана от Даниел Фриц. Става дума за дейностите за е, е, прекратяване, особено и запазване на правото е, на собственост. Също образуването на производство, формулирането на длъжниците, предявяването на искове – изменение и е, реорганизиране на плановете. Също и накрая Нил Купер ще говори за групи компании, което е много важно е, когато говорим за преразглеждане на регламента. Трите теми, които по-горе споменах, са проблемни но и важни за хармонизацията, но от друга страна те са е, въпроси, които трябва да се разгледат, когато се преразглежда регламента. Два допълнителни е, теми е, повдигнахме, свързани с хармонизацията. Това е необходимостта от централна база данни, защото когато има вече решение на съда за банкрут, има различни срокове в различните страни и ще е добре е, за електронната търговия, за електронно съдопроизводство, вече много е напреднала тази тематика, ще е добре всички е, съдебни решения по банкрут да могат да бъдат достъпни. Това ще е добре за всички кредитори в Европа, които могат да видят съответните решения и да подадат искове. Моите колеги ще коментират и е, така наречения туризъм за несъстоятелност, т.е. компаниите, които си търсят най-подходящото за тях право за процедурите по несъстоятелност. И, е, примерно, директорите на компаниите могат да бъдат подсъдни в една страна, а, не, а да не бъдат подсъдни в друга. И затова те могат да решат да изместят седалището на компанията. Това е момент, който трябва да се отчете при хармонизирането. За някои неща също споменахме, но те са вече стъпки твърде далеч отиващи. Примерно, е, изискванията за тези, които се занимават с е, процедури по несъстоятелност, е, въпросите с е, трети страни. В някои страни знаете, че има прияти закони, в някои страни има признаване на съдебни решения на трети страни, в други няма. Ние считаме, че на този етап е твърд, стъпка, която отива твърде далеч да се опитваме да хармонизираме тези теми на европейско ниво. Но за всяка страна най-важен е закона за ценните книжа, за ипотеките, правата на кредиторите, е, законите за имуществата и така нататък. Но да търсиме хармонизиране в тази посока е твърде далеч. Така че моите колеги ще говорят по темите, които са включени в дневния ред. И това са най-основните теми, които решихме, че имат отношение към темата хармонизиране на процедурите по несъстоятелност. Госпожи и господа, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, позволете ми да се представя. Адвокат съм от Германия, както и практикуващ юрист в областта на производствата по несъстоятелност. За мен е удоволствие да съм днес сред вас, още повече, че бях член на работната група на европейско равнище в областта на производствата по несъстоятелност. Член съм също така и на Германската адвокатска камера. Там също има подобна работна група, която се занимава с производствата по несъстоятелност. И днес ще говоря пред вас, като се опирам и на опита си като практикуващ юрист в областта на производствата по несъстоятелност. Виждате тук презентацията ми. Тя е на английски язик, за да могат повечето от вас да се запознаят с нея, но сега ще си позволя да продължа на немски, тъй като това е родният ми език и ще ми бъде по-лесно. За мен е удоволствие да изнеса това представене днес тук пред вас. Това е едно представене по една много специална тема. Благодаря ви за това, че сте ми поверили е, тази тема. Ще говоря за оспарване на е, решения, свързани с несъстоятелността е, във връзка с текущи договори и бъдещето на производството по несъстоятелност. Тези теми са особено важни от гледна точка на хармонизацията на правото по несъстоятелността. Така че е, си струва наистина е, активно да се занимаем с тези въпроси. Занимавайки се с е, производството по несъстоятелност, установяваме в класическия смисъл на думата, че е, нещата ни водят към старата латинска дума конкурс. Но всъщност, когато говорим за конкурс или за несъстоятелност, използвам вече модерното понятие, става дума и за изпълнително производство, което цели да задоволи да удовлетвори кредиторите по несъстоятелността. Е, ще се спра във връзка с темата, която разглеждам и на факта, че е, в рамките на модерното производство по несъстоятелност не става дума само за удовлетворяване на е, кредиторите, а за национални политики, свързани с е, процесуалното ните особености на национално равнище и за е, защита на имуществените интереси. Когато става дума за несъстоятелност в е, предприятие, в което трябва да се запазят работните места, е, тогава производството обхваща не само уреждането на е, имуществените отношения между длъжник и кредитор, но и интересите на всички останали засегнати лица. Ето, виждате е, схемата. Е, предприятието се състои от ръководство, от управление, от доставчици от една страна, кредит, е, кредитни институти, публични е, или държавни органи, но също и е, работници, наред с работодателите, потребители и така нататък. И така стигаме най-долу и до синдика. При оспорване на обявяването на несъстоятелност. Определени групи трябва да бъдат обхванати от проверката във връзка с обявяването на несъстоятелността. Имам предвид е, членовете на ръководството, на управлението на предприятието и близки на тях е, лица, роднини на управителите, е, тъй като в Германия държавните органи извършват и изпълнителното производство и отговарят за него, евентуалните искове във връзка с неправомерна обявена несъстоятелност или при неправомерности при изпълнението се отнася до държавата, така че трябва да браним и интересите на държавата. Правото на обжалване не е право характерно само за отделни държави е, в Европейския съюз. Е, е, това е много-много старо право, което ние свързваме с Римската империя, с времена преди хилядолетия. След това вече в рамките на Европейския съюз правото е било реализирано и най-вече уредено в закона по различен начин в отделните държави членки. Трябва първо да разгледаме въпроса кой е оправомощен да поставя или по-скоро да подава жалби срещу производството по несъстоятелност, как точно ще се е, разглеждат различните е, категории е, и освен това в съответния регламент на Европейския съюз се въвежда разпоредба, според която синдикът или е, друг е, е, отговарен за е, производството по несъстоятелност е, има право да се защити. Предвидени са възможности за защита срещу жалби. В резултат на тази разпоредба в е, регламент 1346 от 2000 година, която се критикува от е, някои юристи, и политици, аз мятам, че тя е, е, е подходяща и подобрява условията, при които е, се извършват производствата по несъстоятелност. Освен това, тя укрепва доверието в правовия ред, в пазара. И освен това, дава повече възможности на страните по едно производство. След това, е, в кратка форма, аз съм е, описал отделните категории, е, при които има достатъчно факти и данни, даващи основания за обжалване. Опирам се най-вече на резултатите от нашето, разследване, а, е, нашето изследване, но има случаи, в които, така да се каже, данните и фактите, на които се обира а, е, жалбата, са от неутрален характер. Има и а, е, данни и обстоятелства, в които става дума за ощетяване на кредиторите. И по тази причина се предвижда подаване на жалба срещу производството по несъстоятелност. В, в определени случаи може да се говори и за умишлено ощетяване на кредиторите като в този случай можем да говорим за престъпен състав и да свържем нещата и с съответните текстове от наказателния кодекс. Сроковете за обжалване на за подаване на жалби по производството за несъстоятелност са различни в отделните държави членки, когато говорим за европейското равнище, в е, е, така наречения Euro е, Reports от, за миналата година има цитирани точни данни за различията в различните държави членки. Освен това, има е, е, различни срокове и е, преди е, приключване на е, производството по несъстоятелност преди образуване на производството по несъстоятелност. Понякога разликата е месеци. В Германия най-дългият срок е 5 години, а в Италия, доколкото си спомням, две години след е, е, приключване на производството е, имаш право да подадеш жалба. А, доколкото ми е известно, междувременно срокът е бил съкратен. За Италия говоря. В рамките на доклада се разглежда и е, възможността да отпадне едно изключение по член 13 от е, Европейския регламент в случаите, в които е, съответната страна в рамките на производството е съдействала, изпълнила е задълженията си по съдействие. В някои случаи Европейският регламент е, за производството по несъстоятелност е, предвижда един каталог е, в, за отделните случаи, в които могат е, да се обжалват решенията във връзка с е, несъстоятелността. Това са случаи, които все пак трябва да разглеждаме с, е, като изолирани случаи. Да, също времено става дума за една правна област, е, която е, е тясно свързана и с е, Гражданския кодекс и Гражданско-процесуалния кодекс, така че ние можем да разгледаме производството по несъстоятелност и като самостоятелна част от правото, но и като тясно свързана с Гражданския кодекс. В е, производството по несъстоятелност имаме много участници. Не непременно е, кредитори, но и партньори, бизнес партньори, е, клиенти, арендатори, наемодатели, наематели и така нататък. А също и наети лица. Както знаете, съгласно Европейския регламент, е, държавата си запазва правото да образува производство по несъстоятелност, да обяви несъстоятелността в е, рамките на отделните правни системи и на сравнението на правната уредба в отделните държави, установяваме, че някои от е, отделните елементи са различно уредени. Е, приключването, прекратяването на е, договорите за отдаване под найем, за наемане, играят определена роля в рамките на производството по несъстоятелност, както и трудовоправните договори но има правни системи, които предвиждат след производството по несъстоятелност, производството да или предприятието да се поеме от друг собственик, който би трябвало да продължи трудовоправните договори с, с работниците и служителите. При нас, съгласно германското производство, е, не се, е, се предвижда в отделен член е, едно такова задължение за купувача, за следващия собственик. Също времено не се правят някои разлики, в, които установяваме в други правни системи и закони на национално равнище. Имаме и редица различия на национално равнище по отношение на преференциалното удовлетворяване на исканията, на вечните права. Европейският законодател е въвел вторичното производство е, или допълнителното производство. Има едно е, основно производство по несъстоятелност е, и едно допълнително или вторично производство, което не е препоръчително, тъй като това удължава срока на производството и не води непременно до по-добро е, решение като цяло за засегнатите страни. Независимо от това, дали имате някакви права за преференциално уреждане на въпросите като страна по производството по несъстоятелност, мисля, че бързината на производството, особено когато става дума за трансгранични производства, е важен елемент. В фолиото има и една справка за различията по отношение на прекратяването на договорите, на различните видове договори. Аз, освен това, констатирах, че в Франция синдикът не може да взима самостоятелни решения относно прекратяване на договорите, докато в Германия това е възможно. Хубаво е да виждаме отделните права, особено когато говорим за работодатели и за е, работна ръка, работници и служители, е, взима отношенията са наистина интересни. Е, в Германия има в случай на несъстоятелност един срок от 3 месеца за удовлетворяване на исканията за изплащане на, на вземанията, така да се каже, на работници и служители. Във Франция няма такъв срок. Ако разглеждаме е, договорите и продължаване на е, усилията за хармонизация изобщо на цялото производство по несъстоятелност, би трябвало да помислим за това как най-общо може да се регламентира въпроса с продължаването на трудовоправните е, на трудовите договори или с тяхното прекратяване. евентуално с въвеждане на някакви е, допълнителни специфични разбореби, в случаите, в които предприятието е, е, се продава на нов собственик в рамките на производството по несъстоятелност. Още един въпрос, свързан с това, необходими ли са тези вторични или допълнителни е, производства към главното производство по несъстоятелност в Англия. Имаше такива случаи. Оказа се, че кредиторите е, в някои случаи е, се чувстват по-добре защитени е, в е, рамките на едно допълнително е, производство. В други случаи обаче това не е точно така. Запазване на правото на собственост е една допълнителна тема, която е много сложна. Е, това е възможността да се удовлетворят исканията на доставчиците. Е, продавачът на стоката е, запазва правото си на собственост до момента на плащане на стойността на цената на стоката. Това, съгласно нашите правни разбирания в Германия е така но има и случаи, в които нещата се разглеждат по друг начин и моментът на така, прехвърляне на правото на собственост се измества. Така че правото на собственост е свързано естествено и с банковите гаранции и с условията, договорени по тях. Във всеки случай, е, момента за прехвърляне на правото на собственост е нещо, което е свързано с вечните права и е, би трябвало да бъде обект на хармонизация. В член 5 също се разглеждат въпросите на вечните права. Изобщо текстът по член 5 е включен в Европейския регламент, тъй като законодателят по това време е смятал, че обезпеченията и обезпечителните мерки в рамките на производството на състоятелност в отделните държави са твърде различни. Също времено трябва да сме наясно по въпроса, че влизаме и в сферата на гаранциите за е, е, предоставени кредити е, трябва да се помисли много сериозно по това дали именно гаранциите и обезпеченията на кредитите е, трябва в рамките на производството на състоятелност трябва да се включат в усилията за хармонизация. Ние имахме много е, симптоматични случаи, именно свързани с е, моментите на прехвърляне на собствеността и а, обезпеченията на а, предоставените кредити в Германия, които всеки юрист а, познава. И така, сега ще попитам колегите, имат ли въпроси към господин Фриц. Питам веднага, защото господин Фриц, както знаете, ще ни напусне по-рано. Госпожа Легнер, да, във връзка с вторичното или допълнителното производство, вие говорихте за необходимостта от бързина на производството. Казахте, че вие всъщност защитавате тезата, че е, важно е, е кратките срокове и бързината на производството, така че вторичното производство едва ли е, е много полезно. Знаете ли, в случая не става дума за сравняване на практиката на отделните страни и на законодателството на отделните страни. В Европейският регламент имаме е, възможност, е, която е предвидена възможност е, с свързана с използването на това вторично производство, което става дума за обжалване и което става дума за производство с трансграничен характер кредиторите в някои случаи, да кажем, изчезват, така да се каже, от е, е, списъците на е, синдика в някаква друга страна и след това вече, макар и от чужбина, от втора страна те имат право да обжалват решението, е, взето в рамките на производството на несъстоятелност, образувайки второ производство. Това, според мен, е, дава възможност да, за уреждане на трансгранични спорове по несъстоятелност, но е, съгласно германското законодателство няма проблеми, да кажем. А мисля, че и италианското законодателство, не, не мисля, аз съм уверен, предвижда една такава е, възможност. Италианският синдик е, може съвсем спокойно да е, се предвижва и да е, урежда въпросите на е, участниците в производството, независимо от това дали са в страна А или в страна Б. Е, същото въжи и за възможностите за обжалване. Ако производството е в Англия, ние се нуждаем от е, определение на съда за това, че в рамките на е, вторично или допълнително производство е, по несъстоятелност исканията на тези и тези кредитори ще се уредят в друга страна. Така че това е едно честно производство. В е, тези случаи, естествено, трябва да правим разлика между концерни и е, по-малки предприятия. Когато е, имаме концерни, там имате няколко е, юридически лица. Концерните обхващат е, различни е, дъщерни и, и други предприятия, филиали. Е, Възможно е в рамките на моята работа като синдик по несъстоятелността аз да реша да запазя, да кажем, е, два или три е, е, филиала или дъщерни дружества и да запазя дейността на концерна по линията на тези дъщерни дружества и филиали а да реша да продавам другите. Но това се решава в рамките на оздравителния план за предприятието и за концерна. Няма други въпроси, затова благодаря много на господин Фриц и продължаваме с следващия оратор, Анна Мария Гуш... Кусцо. Ако правилно произнасям името. Джентлмен. Господин председател, госпожи и господа, казвам се Анна Мария Пукщо. Партньор съм в адвокатска кантора и съм практикуващ адвокат на територията на Полша. Накратко ще обсъдя препоръките, които бяха отправени през 2010 година от организацията INSOL за хармонизирането на правото в областта на производствата по несъстоятелност. Те са в три области. Образуване на процедура по несъстоятелност, внасяне на иска за несъстоятелност и проверка на иска и планове за реорганизация. Накратко ще обясня в какво се състоят тези три области и ще поясня казаното от Нора и Даниел. Според нас хармонизирането на правото в областта на производствата по несъстоятелност в тези три области ще допринесе за увеличаване на ефективността на процедурите по несъстоятелност. Едно такова хармонизиране също ще намали и прех... такова явление като прехвърляне на производствата в търсене на по-благоприятно правно положение. Също така ще се постави на по-солидна основа и Европейският регламент за производствата по несъстоятелност. Хармонизацията на правото в тези три области ще създаде и необходимите условия за поставяне на равна, при равни условия на длъжниците в рамките на преструктурирането. Хармонизирането на правото в областта на производствата по несъстоятелност ще увеличи броя на успешните мерки по преструктуриране, като по този начин ще се запазят работни места и ще се поддържа едно ниско ниво на безработицата. Една такава хармонизация би допринесла също така и за увеличаване на прозрачността и предсказуемостта на производствата по несъстоятелност. Прозрачността и предсказуемостта са особено важни за кредиторите. Така хармонизацията ще послужи като мярка за посрещане на очакванията, на легитимните очаквания на кредиторите. Нека първо се спра върху откриването на производства по несъстоятелност. Тук има четири области, в които може да се извърши хармонизация. Първо, хармонизиране на процедурата за проверка за предпоставките за откриване на производство. Второ, определяне на субектите, които биха могли да внесат искова молба за обявяване в несъстоятелност. И трето, задължителното откриване на процедура по несъстоятелност. Извинете. За тези различни области има и различни разпоредби. Разлики в разпоредбите се наблюдават на две нива. Първо, различните нормативни рамки позволяват на длъжници, които все още не са неплатежоспособни, да образуват производство по несъстоятелност. В някои държави членки тази възможност е предвидена в законодателството, а в други държави членки процедура по несъстоятелност може да бъде открита единствено от длъжници, които вече са неплатежоспособни. Платежоспособни длъжници, които предполагат, че в бъдеще ще имат финансови затруднения, и биха могли да изпаднат в неплатежоспособност, могат в някои държави, както казах, да образуват такова производство. А в други държави единствено неплатежоспособните длъжници могат да обявят несъстоятелност. В миналото Тези специфични особености на някои правни системи представляваха много голям стимул за прехвърлянето на производствата по несъстоятелност в други страни в търсене на по-благоприятно правно положение. подобни случаи производствата се прехвърляха, както казах, в други държави и длъжниците бяха критикувани от редица субекти и заинтересовани страни, че злоупотребяват с предвидените по закон процедури На още едно ниво се наблюдават разлики в нормативните уредби. Има различни определения на проверката на предпоставките за образуване на производство по несъстоятелност. Всички държави членки извършват така наречения тест за ликвидност или проверка на ликвидността. Това е проверка на счетоводните баланси на предприятието. Предпоставка за образуване на производство по несъстоятелност е на лице тогава, когато пасивите надвишават като размер активите. В някои държави се прилагат и допълнителни критерии – като например наличните активи в Полша, например. Няма задължителни прагове, задължителни индикатори които биха дали възможност на длъжника да се определи като избираем за образуване на производство по несъстоятелност. Там той може да претендира за образуване на такова производство единствено когато вече не може да обслужва задълженията си. В следствие от тези различия в различните държави членки, някои компании могат да се окажат избираеми за такова производство по несъстоятелност, а други не. От това проистичат и различни предпоставки за неформално преструктуриране с цел избягване на производство по несъстоятелност. По дефиниция производството по несъстоятелност изисква назначаването на синдик и разпореждането поне с част от активите. В различните държави членки са предвидени по закон и различни категории длъжници, не е задължително всички длъжници да открият производство по несъстоятелност. Зависи от това към коя категория спадат. Тези категории се определят на основанието на различни обективни критерии. В Италия, например, не могат да се образуват производства по несъстоятелност от малки предприятия. В Полша производства по несъстоятелност могат да се образуват с решение на парламента или по-скоро парламентът може да предотврати образуването на производства по несъстоятелност със свое решение. Тези разлики не са в полза на кредиторите, тъй като те очакват да могат да открият колективни производства по несъстоятелност. Компетентността в случая също може да е важна с оглед на политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Изключването на възможността за образуване на производства по несъстоятелност по отношение на определени категории длъжници може в някои случаи да доведе до хипотезата на забранена държавна помощ, така както е определена в договора. А що се отнася до субектите, които могат да подадат искова молба за образуване на производство по несъстоятелност – всяка държава членка е предвидила своя система със свои предпоставки. Кредиторите или държавата също могат да внесат такъв иск за образуване на производство по несъстоятелност. Това могат да бъдат, например, редица държавни органи, които да разполагат с такива правомощия. Въпреки това, някои държави членки налагат определени ограничения, като постановяват конкретни условия, които трябва да са изпълнени за откриването на производство по несъстоятелност. Ще дам за пример Швеция. Там, ако даден кредитор е получил достатъчна гаранция от своя дължник, той няма достатъчни основания да образува производство по несъстоятелност. Uh, uh, Всички тези ограничения могат да създадат ситуации, когато кредиторите изпадат в различно положение, когато се откриват главни или вторични производства. И по член 29 от регламента за несъстоятелност е, за образуването на вторично производство може да се е, предизвика от всяко лице, което има право на това в страната, където ще се открие вторичното производство. И е, ако използвам примера с закона в Швеция, един обезпечен кредит неговия кредитор не може да открие производство по несъстоятелност в Швеция. Но би могъл да направи това в друг законов режим, в друга страна членка. Там, където няма подобно ограничение. И в такъв правен режим този кредитор – ще може да предяви иск за вторично производство. Разбира се, кредитора е, би следвал да има възможност да отвори главно производство без е, подобно ограничение, а да не може да отвори вторично производство в е, Швеция. Последната област за хармонизиране при образуването на производства е задължителната интелния иск за банкрут от длъжника. Е, отново различни са правните режими в страните членки, различни са и сроковете, които трябва да бъдат спазани. В полския закон се предвиждат само две седмици за длъжника – след като е станал неплатежоспособен, да е, образува производство по несъстоятелност. И можем да сравним този режим с Испания, където срока е два месеца и може да бъде удължен с молба до съда, ако длъжникът е, удостовери, че е в процес на преговор със своите кредитори. Докато полски е, срок е твърде, твърде кратък. Естествено, дължината на този срок има отношение към възможността на кредиторите да си решат финансовите проблеми извън съда с неформално преструктуриране или с предоговаряне на условията, с план за реорганизация – който може да бъде прият и като част от процедурата по несъстоятелност. Естествено, ако срокът е изключително кратък, тогава кредитор, длъжникът, извинете, твърде е ограничен в тези си възможности. А от друга страна има срокове за подаване на заявление и за искане на облегчения в процедури по несъстоятелност при индивидуални искове. Това нарушава ефективността на процедурата за всички кредитори. Сега преминавам към втората област на хармонизация, подаването на искови молби и проверката. Много. Съвсем очевидно е, че трябва да има прозрачност и ефективност при процеса на подаване на тези искове и при проверката защото това се отразява много на възможността на кредиторите да бъдат обезпечени. Отново закона, законовия режим е различен в страните членки и разпоредбите са много различни, е, включително и е, за проверката на исковете. В някои страни е, членки е, срокът е, се предвижда по закон, в други закона формулира краен, минимален и максимален срок. В Обединеното кралство съдът определя срок. А което е най-важно, последиците от неспазването на срока са доста еднакви. В Полша нарушаването на този срок не лишава кредитора от възможността да прояви исканията си и те да бъдат посрещнати, а има случаи, когато това право се отменя, ако кредитора не спази е, срока за подаване на имуществения иск. Естествено, е, регламента е, регулира тази материя в 40 член с назначаването на администратор, служител, който е длъжен да информира всички кредитори за откриването на производството, образуването на производството и срока, който те имат за да подадат исканията си. Но много често има лица, които не са точно кредитори и, или кредитори в чужбина. Много често информацията не стига до тях. И като се има предвид, че изпускането на срока може да има много тежки последици за кредиторите, най-често изразяваното безпокойство е за е, чуждите, чужестранните кредитори. Да кажем, че кредиторите вътре в страната горе-долу знаят разпоредбите – и затова предложението за хармонизиране в това отношение е необходимо и справедливо. И накрая последната област, където евентуално може да има хармонизация, е са плановете за реорганизация. Естествено, регламентирането на тези планове е от ключово значение, ако трябва да се създадат условия за успешно преструктуриране на, в едно производство за несъстоятелност. Естествено, не е нужно да бъдат твърде твърди и недостатъчно практични правилата, защото те ще затруднят е, оздравителния план и няма да дадат е, друга възможност, освен да се открие производството за несъстоятелност. И отново наблягам на въпроса, че е, на факта, че правния режим се различава значително в страните членки по отношение на правилата за предлагане на планове за реорганизация в някои режими. Длъжникът трябва да предложи този програм в други режими, план в други е, режими. Кредиторите могат да предложат или да имат влияние, да повлияят върху този процес. Съществуват различия и по системата за гласуване на плана. Предимно се иска мнозинство, но в нашия доклад има ясно изложени данни по този въпрос. В обобщение, в някои законодателства се иска контрол за проверка на исканията на различните заинтересовани лица. И е, именно и това създава предпоставки за търсене на по-благоприятен правен режим и изнасяне на производството в друга страна. Затова, по наше мнение, хармонизирането на разпоредбите за несъстоятелност това отношение ще допринесат е, именно за отстраняване на тези стимули за изнасяне на производствата в други страни и ще създадат е, равен старт е, на плановете за реструктуриране, защото страните членки ще действат в рамките на една и съща рамка. Благодаря ви. А сега преминаваме към производството по несъстоятелност при големи предприятия или групи от предприятия Купър. Благодаря. Нашите препоръки за хармонизиране до този момент са доста ограничени. Има си причина. Businesses in the natural environment have to contend with land law, contract. Компаниите в естествена среда имат да се справят с изисквания на много сложен правен режим в своята страна когато компанията не успее и започва да действа закона за несъстоятелност. И в този смисъл, ако искаме да хармонизираме законовата среда, не може да не хармонизираме закона за несъстоятелност. От дълги години коментирам този въпрос. Можем да предложим модели, които работят добре и които действат на базата на е, национални модели. Работихме по тази тема и за Световната банка. Опитахме се да направим модели за страните, но не можем да спуснем с парашут един закон, който ще започне автоматично да действа някъде другаде. Е, защото в много случаи именно така се проваля ролята на консултантите. Те смятат, че ако нещо е сработил в една страна, ще сработи в друга. И сега ще коментираме една много интересна тема. Става дума за групи, издружения от компании. С изключение на Мексико, Филипините и Нова Зеландия – в никоя друга страна тази тема не се засяга от закона за несъстоятелност. Защо? Защото тези е, сдружения или групи от предприятия са най-често срещаната форма на вършене на бизнес. В Европа повечето от е, е, служители са наети от групировки от компании. И когато една подобна групировка не успее, проблемите са много. Тези проблеми стават все по-сложни. И ако гледате конструкцията на някоя група, тя би, би изглеждала като електронна схема. Но когато дойде време за, на прилагане на закона за състоятелност, вече нещата никак не са лесни не може да се раздели риска на отделните компании. Е, имате цял списък от причини, защо това не може да стане. Проблема в никакъв случай не е нов. Е, конвенцията за банкрута е, е прието. През 80-те година в е, Обединеното кралство имаше дебат, е, изтъкнаха се проблемите и един от проблемите е именно, че тази конвенция не се е, занимава с сдружения на компании. Просто в е, много големи казуси не се разглеждаше въпроса за групите, защото е много трудно е, е да се създадат е, разпоредби за тях. Но е, нещата започват да се поменят, променят, защото ние пренебрегвахме е, проблема, но а, работодателите, например, когато сключват договори, те не отчитат, не, не, не се занимават с една единица от тази група. Те сключват група с цялата, договор с цялата фирма. В Штатите има закон за административна и материална консолидация. Ние, ако трябва да се разработим тази тематика, трябва да има много, много сложна схема на правен режим. В гражданското право теоретическо може да има компромисни решения, но на практика няма. Две европейски групи, КПН Квест и Колинсън Енкман, дават примери за различно трениране, е, третиране на въпроса. KPN Quest е, е група от теле, е, компании в телекомуникациите и всяка се притежава съответната страна Белгия, Франция, Испания и така нататък. И когато е, компанията майка в Штатите с Рина, никой в Европа не можа да спаси тези стотици милиони инвестиции в Европа и всичко сега е зарито в земята. Пълна загуба, просто защото не бе възможно да се консолидира компанията. А Колинсен Айкман, 24 компании в 10 страни в Европа, 4300 служители директно са имали, но десетки хиляди индиректно са работили с тях. Те успяха да запазят дейността си, да бъдат продадени, защото а, процедурите по несъстоятелност бяха координирани. И това ясно показва, че има нужда от координация, когато сдружения от компании фалират. Преди години отново се постави този въпрос и го обсъждахме и е, направихме разлика между е, административното координиране и консолидиране на материалната част. Административното координиране запазва отделните субекти, което е много важно защото юридическите субекти трябва да бъдат е, уважавани. Това е елемент от бизнеса в Европа. Но дава възможност да бъде координирано да се провеждат изслушванията, координирано да се действа с кредиторите и да се координира използването на авуарите. В компанията, за която става дума, те произвеждаха табла за коли. Една част се произвеждаше в Белгия, друга в Англия, трета в Германия. И е, цялото това производство бе много тясно интегрирано. И в въпроса да интегрираме компаниите, да продадеме бизнеса заедно, бе изключително важно, защото така се запази и компанията. А, също може да се координират и да се акумулират исканията а, на кредиторите. А при материалното консолидиране, се случва всичко това, което говорих до сега, но се обединяват и всички е, имуществени е, аварии, което е много. Защото е, когато няма това координиране, във всички случаи някой или друг кредитор ще бъде ощетен. И е, ние решихме обаче, че е, този тип консолидиране трябва да бъде изключение. Примерно, когато е имало фалшификации, защото въпроса за решаването на това, кои аварии предлежат на кого, е много сложно. Така че материалното консолидиране е много сложно и едва ли това ще е пътя, по който ще се върви. И от какво се нуждаем? Примерно сътрудничество между съдилищата в Европейския съюз по сегашния законов режим. В една компания синдиците в главното и вторично производство трябва да си сътрудничат. Но модел закон на Организацията на ООН е за търговски договори, е, не е, говори за сътрудничество по отношение на групи от компании. И ако се намесим в такъв случай синдиците, изглежда, че нарушават законовите процедури на друга страна. Ние не искаме да се случва това. Целта е да се обучат е, съдилищата да знаят, че има такава практика. Т.е. трябва да има сътрудничество на практика, трябва да има а, съвместна заявка за започване, за откриване на производство. Но веднага ще се появи проблема с а, подсъдността. Дали, къде е да е главното, вторично производство и така нататък. Също въпросът е да се назначи един и същи синдик на групата. Това не, не изглежда толкова важно, но всъщност е изключително важно. Кой ще координира производството? И ако има конфликт на интереси, тогава можем да се справим с тях, когато се до... назначат допълнителни администратори да се занимават с този въпрос. От особено голямо значение е сътрудничеството между всичките участници в производството по несъстоятелност и представителите. Те трябва да си сътрудничат, представлявайки така, както биха си сътрудничили, ако представляват едно юридическо лице. Смятаме, че тези представители трябва да си сътрудничат в максимална степен. Съдът може да постанови какви мерки трябва да предприемат, за да постигнат такова сътрудничество. Една от възможностите е сключването на така наречените трансгранични споразумения. В тях участват практикуващи юристи в областта на несъстоятелността в различни държави. Първото бе изключено в Великобритания през 90-те. От тогава насам са били изключени между 30 и 40 такива споразумения. В тези трансгранични споразумения са, са включени типичните за тях клаузи. Редовно се организира колоквиум с участието на съди от различни държави, които участват в производства по несъстоятелност. Тези форуми се организират от различни организации, в това число и Световната банка и съдиите смятат, че сключването на такива споразумения е един добър подход. Обикновено такова споразумение не се подписва от съдията, а със съгласието на съда от синдиците. Благодаря ви, господин председател. Това бе всичко от моя страна. Председателят, благодаря ви и на последно място, но не е по значение, господин Ван Гален, който ще ни говори за регламент 1346 от 2000-та година и по-точно за настоящата ситуация и бъдещите перспективи. Е, благодаря, господин председател, за възможността да споделя някои свои мисли за регламента на Европейския съюз относно производствата по несъстоятелност. Ще се спра върху някои общи положения, както и върху историята на този регламент. Съгласно член 220 от договора за Европейската общност, държавите членки трябва да гарантират упростяването на формалните процедури, по които се извършва взаимно признаване и изпълнение на съдебни решения. Тази разпоредба бе прията през 1968 година в рамките на конвенция относно юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Но в тази конвенция не се визираше несъстоятелността. През 2000-та година бе прият регламент на Европейския съюз относно производствата по несъстоятелност. В него бе заложено и задължението за взаимно признаване и изпълнение на съдебните решения в тази област. Регламентът влезе в сила през 2002 година. Той представляваше огромна крачка напред От тогава насам неимоверно се увеличи значението на международните правни разпоредби в областта на несъстоятелността. Към момента те са залегнали и в европейското право. Какво е приложното поле на регламента за несъстоятелността? То включва производства по несъстоятелност, открити в държавите членки, при условие, че центърът на интереси на компанията е на територията на Европейския съюз. В обхвата на регламента не попадат инвестиционни дружества и застрахователни компании. Регламентът съдържа разпоредби относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения, относно приложимото право, както и относно взаимодействието между главното и вторичното производство. Главното производство се открива в държавата, където е центърът на интерес на дружеството, а вторичното производство е възможно да бъде образувано в държава, където длъжникът е установен. Регламентът относно несъстоятелността предвижда също така и изготвяне на доклад от страна на комисията до месец юни 2012 година. Този доклад трябва при необходимост да съдържа предложения за изменение на регламента. Колегата Валтерс упомена преди малко, че бе създадена работна група, на която аз съм председател. В тази работна група се обмислят евентуални изменения в регламента относно производствата по несъстоятелност. Това е групата Инсол Европа. Инсол е организация, в която членуват над хиляда практикуващи специалисти в областта на несъстоятелността, както и представители на академичните среди. Техният основен интерес е европейското законодателство в областта на несъстоятелността. В тази работна група в момента се обсъждат препоръки по, за области, в които е необходимо преразглеждане на регламента. Ще се спра на най-важните според мен такива области. Към момента член 1, алинея 1 на регламента относно производствата по несъстоятелност предвижда, че Приложното поле на регламента включва единствено случаите, в които се назначава ликвидатор. Регламентът се прилага за общите производства по несъстоятелност, когато се налага частично или пълно лишаване на длъжника от права както и назначаване на ликвидатор. Регламентът не визира хипотезата, при която длъжникът продължава самостоятелно да управлява имуществото. Това е хипотеза, която съществува в Съединените щати. Тоест остава открит въпросът кой ще контролира цялото производство. Въпросът е дали приложното поле на регламента да включва и хипотеза, при която длъжникът остава във владение на имуществото. Що се отнася до производства, образувани в други държави извън Европейския съюз, Съединените щати или Канада, То това не е предвидено в регламента, не е предвидено признаването на такива производства, не е предвидено и образуването на производство в държави членки, ако центърът на интереси не е в държава членка на Европейския съюз. Третият проблем е свързан с определянето на центъра на интерес. В зависимост от това къде се намира този център се определя и мястото на образуване на главното производство. От това проистичат три последствия. Първо, определя се от коя държава членка да бъде излъчен синдикът. Второ, определя се компетентният съд в рамките на главното производство и трето определя се правото приложимо към главното производство. Най-вече, що се отнася до приложимото право, то от тук проистича стимул за така наречения туризъм във връзка с центъра на интерес. Понякога длъжникът се опитва да измести центъра си на интерес, за да може да открие, да образува производство по несъстоятелност в държава, където смята, че ще е в по-благоприятно правно положение. Въпросът е дали тази практика трябва да продължи. Това обмисляме в работната група. Сега следващата тема е, е вечните права на трети страни. Член 5, е, алинея 1 от регламента гласи, че откриване на процедура по несъстоятелност не бива да засяга вечните права на кредиторите по отношение на аварии, принадлежащи на длъжника, които се намират на територията на друга държава членка. Тоест, ако основното производство е открито в Белгия, и длъжника има имущества в Германия и те са обезпечени в банка, тогава а, правата на банката не са засегнати от производството по несъстоятелност. А, макар че, примерно, правния режим на Белгия предполага да засегне правата на банката, ако тези авари са в Белгия. Смятаме, че трябва да се запази тази разлика. А, и, и всъщност се поставя, се дискутира въпроса дали да се запази тази разлика или да има равнопоставеност. Също въпроса за заетостта. В регламента се е, твърди, че трябва да се спазва закона на страната по заетост. Обаче не е ясно какъв е обсега на тази разпоредба. Ясно е, че разпоредбата е, покрива въпросите за прекъсване на трудовия договор. Тоест, ако в Белгия има производство и има договори, които се регулират от френското право, тогава ще се прилагат клаузите за прекратяване на трудови договори по френския закон. И също така не се оспорва въпроса и за класирането на исканията на а, служителите. Те не се покриват от тази разпоредба. Тоест, а, а, класирането, така да се каже, на исканията на служителите се управлява от бългийския закон, не от френския в този пример. Но ако компанията, седалището и се прехвърли, тук коментира колегата ми този проблем, тогава основната разпоредба по европейското право е, че трудовите договори се прехвърлят е, заедно с прехвърлянето на предприятието. Има възможност да се приложи изключение, когато има ликвидация. Когато процедурата по несъстоятелност свършва с ликвидация. И някои страни членки е, се възползват от е, това право, като Холандия, Германия не, например. Така че ако започне едно производство в Холандия, и трудовия договор се управлява от германското право и по време на процедурата на несъстоятелност компанията се прехвърли, когато се купи от някого, тогава въпросът е трудовите договори по кой закон ще бъдат разрешени, дали по германския или по закона на новия притежател на компанията. Сега по темата за актовете за увреждащите актове доста се говори по тази тема. Проблемите, които се натъкваме там е, че е, има двойна проверка, за да се избегнат злоупотреби. Значи, за да се утвърди, че има увреждащо действие, трябва да има проверка и по закона на страната, където се а, провежда производството и по закона на страната, където има съответния договор. Примерно, ако по холандския закон практически не може да се избегне спазването на договор, и тогава за страните, които имат договори с фалираща фирма, е много добре да използват е, холандското право. Ще пропусна темата за производствата, когато има предвидени съдопроизводства в цялата, преди да започне процедурата по несъстоятелност много интересна тема е въпроса за ценните книжа. Примерно, ако основното производство е в Холандия и има вторични производства във Франция, разпореждане може да има с имуществото и по главното и по вторичното производство и ако исканията са преференциални по френския закон, те могат да бъдат непреференциални по холандския закон. И е, съществува разпоредба в член 20, който, която решава този казус и казва какво трябва да се случи, е, дали първо да се направи разпореждане с е, имуществото във Франция или в Холандия и как да се третира въпроса, ако във Франция има преференциално плащане, което в Холандия не е преференциално. Няма да ви отекчавам с подробностите, но искам само да кажа, че по отношение на правата за ценни книжа няма такава разпоредба. Има разпоредба за имущества, но не и за ценни книжа. Тоест, ако са дадени като обезпечение ценни книжа във Франция, не е ясно как ще се процедира с исканията в Холандия. Следващата тема е плановете за реорганизиране и вторичните производства. Няма разпоредба в момента в регламента за несъстоятелност за въздействието на плана за реорганизация по отношение на вторичното производство. Също съществува проблема за обхвата или приложното поле и споразуменията. Ще ви дам друг пример. Да допуснем, че основното производство е в Холандия. Става дума за предприятия във Франция и там има вторично производство. И да допуснем, че компанията, докато ще е действала, е сключила е, договор за найем за френското предприятие, примерно. Или е, дала, или е сключила договор за лизинг с коли. И тогава въпросът е кой приключва този договор. А, е, синдика по основното производство или нещо, което трябва да се прави от синдика по вторичното производство. Тоест, това е проблем за приложното поле или обхвата на производството, който в момента не намира отговор в регламента по несъстоятелността и трябва да се потърси решение. Важно е, защото има разлика кой, е, ще, кой синдик ще прекрати този договор, но и когато се реши този въпрос, вече а, е, започва да се поставя и въпроса кой правен режим ще действа за това прекратяване на договора защото ако холандския ликвидатор приключи договора, ще се прилага холандско правен режим, но ако френския синдик приключи договора, тогава ще е валидно френското право. И отново проблема за групите или сдружения от компания. Нил вече доста коментира по този въпрос. И накрая Постава се и въпроса дали въпроса за хармонизацията трябва да включи ефективността на регламента за състоятелност. Доста от ораторите днес коментираха този въпрос, затова ще приключа до тук и искам да ви благодаря за възможността да се изкажа пред вас. И за благодаря ви за това много обстойно представяне на вашето изследване. Сега ще попитам дали колегите имат е, въпроси или просто са е, безмълвни и все още преработват е, материята. Благодаря, господин председател. Три съвсем кратки въпроса, на които не знам кой най-добре би могъл да ми отговори. Говорихте за класирането на кредиторите. Ако, например, възникне спор между Франция и Германия или Франция и Холандия относно категоризирането на кредиторите, кой взема крайното решение по този спор? Говорихте също и за реорганизацията, за административната консолидация, кой взема решение по този процес, като се вземе предвид центърът на интерес и вторичното производство. Говорихте за хармонизация и за разликите между отделните правни режими, особено за разликата между обичайното право, така както то се прилага в Обединеното кралство и Ирландия, и гражданското право в останалата част от Европа. Имам предвид, че прецедентът по обичайното право може да е обвързващ за някои съдии в държавите, където те, то се прилага и кой правен режим трябва да се приложи, ако производството се образува в такива държави с обичайно право. Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам да отговоря на първия и на третия, а Нил на втория. Що се отнася до категоризирането по настоящата система, ако е образувано вторично производство, активите са целенасочено определени и те ще бъдат разпределени в зависимост от категоризацията, извършена по главното производство. Ако главното производство е образувано в Холандия, ще се приложи холандското право а в рамките на вторичното производство активите ще се разпределят в съответствие с законодателството на съответната държава, да речем Франция. Ако, например, е било извършено преференциално плащане в Франция, кредиторът е получил там 50%, за разлика от обичайен кредитор, който не е получил нищо, то тогава обичайният кредитор трябва да си получи останалите 50% и да ги сподели. Що се отнася до хармонизацията, Има няколко проблема, между които трябва да правим разлика. В нашия доклад за хармонизацията се съсредоточаваме най-вече върху въпроси, отнасящи се до същината на правото в областта на несъстоятелността. Имам предвид въпроси като образуване на процедура по несъстоятелност, проверка на исковите молби и планове за реорганизация. Всички тези въпроси нямат особено голяма връзка с особеностите на различните правни системи. Просто в тези области е по-лесно да се постигне хармонизация, отколкото по отношение на, например, обезпеченията, които са уредени по различен начин в държавите членки. И това е една от причините, поради които В предложението си се средоточаваме върху два аспекта. Първо, че е по-лесно в тези области да се хармонизира. И второ, защото е по-лесно да се прилагат един и същи план, например за реорганизация в различните държави членки. Въпроса с групите. Много често основната компания няма авуари, няма стойност. Е, всичко, което откривате там, е, е, там има основно дълг. Аварите са останали в филиалите. И имаше един пример с група производители на коли. В Европа открихме, три е, филиала, които съвсем спокойно можеха да продължат да функционират и ние е, продълж... Е, ги третирахме като такива и те в момента продължават да вършат дейност. сега трябва да се търси център за основен интерес на цялата група или да се търси една по-малка по-неважна дефиниция като център на интерес или е, център на влияние или център на контрол. Но във всички случаи става дума да се е, уважи статута на отделните юридически лица. На практика това може да се направи, ако е, производството се координира. Преди е, няколко години работихме с една корабостроителна компания в Ирландия и в Близкия изток и успяхме да се справим, да решим въпроса като цяло, защото е, едно, една и съща компания се занимаваше с всички филиали. Е, но не може толкова лесно, ако решите да разделите е така дълга. То е все едно да се опитвате да подстригвате храст. Благодаря ви. След... Следващи въпроси. Във връзка с приложното поле ще задам въпрос и с вземанията на работниците и служителите. Предполагам, че бихме могли е, да намалим различията и да се опитаме да въведем един общ принцип. Съжалявам, но не съм абсолютно сигурен дали разбрах е, добре въпроса ви. Е, как точно в рамките на производството по несъстоятелност се разглеждат взиманията на работници и служители? Това ли беше въпрос? В края на производството по несъстоятелност обикновено остават искания, които не могат да бъдат удовлетворени. Това е характерно за подобни производства. Възможни са три решения. Първо, да се изготви план за реорганизация, така че да се задоволят тези искания. Друга възможност особено по отношение на физически лица, не толкова по отношение на юридически лица, е да се упростят тези вземания на длъжника. Нерядко след приключването на процедурата, дружеството престава да съществува. Третата възможност е физическото лице да придобие някакви нови активи и кредиторът да може да си задоволи вземанията от тях. В повечето страни в Европа има защитна мрежа от, е, предоставена от държавата. Плащания на служителите, освен това, служителя може да получи по-приоритетен статут на кредитор, разбира се, в известни граници. Защото ако има искания, които са извън тези граници, те ще се смятат за прекалени. Според мен, в повечето от случаите, правителствата имат предпазни мрежи, които успяват да посрещнат голяма част от исканията на служителите. В, е, обикновено в Европа няма три, повече от 3 месеца изоставане. И е, примерно в е, Китай понякога няма забавени плащания от 2 години. Не са получили заплата хората. Е, разбира се, да, има разлики в системата. В някои страни членки те получават някакъв максимален процент, в други страни получават пълното си заплащане. Малко недоразумение. Аз исках да се спра на понятието трудово възнаграждение. След всичко, което чух е, за националните различия може би има различно тълкуване, е, наложило се вече в правните системи на отделните държави членки по отношение на трудовото възнаграждение, от което проистичат вече и исканията и съответно вземанията на работници и служители. Имате предвид, че трябва да се хармонизират разпоредбите в тази област. По този въпрос не сме провеждали разисквания. Защото според нас той попада в обхвата на правните системи на отделните държави членки. Председателят, може би не е толкова лесно, тъй като този въпрос се урежда от отделните системи за социално осигуряване. Те предвиждат различни защитни мрежи. Тоест, ако искаме да хармонизираме в тази област, трябва да хармонизираме системите за социално осигуряване, което допълнително би осложнило нещата. Не препоръчвам такъв подход. В областта на социалното осигуряване по-скоро координираме, а не хармонизираме. И ако съм разбрал всичко правилно, не знае дали разбрах всичко правилно. Вие всъщност е, изхождате от една тристепенна система. Защото това ще бъде, е, в крайна сметка, и в центъра на нашата, нашия доклад е, е, и законодателната инициатива, която ще предприемем е, ще очакваме естествено предложение от комисията за по-нататъчното развитие на производството по несъстоятелност на европейско равнище. Ако и ние ще трябва да е, вземем естествено отношение по въпроса. Е, сега вие говорите за това, че в рамките на е, Европейския съюз не бива да хармонизираме абсолютно всичко, би трябвало да хармонизираме само определени части от производството. Проблемът е, обаче са е, именно тези е, трансгранично действащи групи от предприятия. Не съм сигурен, че само по линията на директивата ще можем да решим проблемите с трансграничен характер. Ще ни трябва регламент в който да се уреждат е, и нещата, свързани с е, производството, така да се каже, процесуалните е, особености при едно такова производство по несъстоятелност. Къде точно ще бъде синдикът? Дали ще може да преминава и да предприема определени действия на друга територия и така нататък? Тоест, регламент ли трябва да подготвяме? И освен това, на трето място, подобряване на действащ приятия към момента регламент по пътя на прилагането на така да се каже, на е, регламента от една страна и на националното законодателство в отделните държави членки и е, събирайки опита от правоприлагането да обогатим и да актуализираме европейския регламент. Това са нещата, които ме интересуват. Господин Купер. Да, да, напълно правилно сте разбрали всичко, което се опитвахме да кажем, защото е, необходимостта от хармонизиране е много ограничена. Използвахте термина процедурен и точно това обединява всички препоръки, които ние правим по линия на хармонизирането. Много, много благодаря на всички наши гости. Е, някой друг иска ли да вземе отношение по въпроса, който зададох? Не, очевидно. Няма и други изказвания. Благодаря много на всички, които участваха в този семинар, в това изслушване. То бе много полезно. Благодаря на нашите гости. Им желая добър път. А сега продължаваме с точка 40. Субсидиарност. Има становище на един национален парламент. Получили сме от Нидерландия становище във връзка с един е свързан и с е, търговското и с гражданското право. Е, Сенат и Долната камера на парламента на Кралство Нидерландия. Ще прочетете това в документите. Благодаря ви. Е, ще се видим на следващото заседание.